Съветът не можеше да дискутира, дискутира ново приетата конституция на Унгария. La parola, quindi. Така сега давам думата на комисар Рединг.